Мисля, че можем да започнем работа. Според дневния ред, която ви е изпратена на 26 октомври, първо имаме приемане на дневния ред. Смятаме, че дневния ред е прият. Ако има някои забележки, да ги направи. Няма май. Малко, оказва се, че е малко рано да обсъждаме резултатите от работата на Европейският съвет. Трябваше да имаме среща с председателя господин Малстром, но не можем да се срещнем днес с шведското председателство. Така че няма да можем да обсъдим по този начин въпроса. Чувате ли ме, господин Дъв? Та казвах, че няма да можем да се срещнем с господин Малстром и няма да можем да научим повече подробности за работата на Европейският съвет от края на миналата седмица. Но все пак можем да започнем обсъждане по този въпрос, както иска господин Дав. Аз нямам нищо против, но сега да сега имаме само пред съобщението, комуникето на съвета, в което се изразява убеждението, че Лисабонския договор ще бъде прият до края на годината, изразява се удовлетворение от този факт. И сигурна съм, тази сутрин сте чули, че Чешкият конституционен съд е отхвърлил оплакванията за неконституционността на Лисабонския договор. Това е друга положителна стъпка. Сега очакваме подписването на договора от чешкият президент, което надяваме се ще стане през идните няколко дни, може би до началото на следващата седмица. Така поне се говори. Ако някой иска да се изкаже по този въпрос, имате думата. Господин Девиго. Благодаря, госпожо председател. От името на моята група искам да изразя нашето удовлетворение не само от резултатите на Европейският съвет и позициите му, особено по отношение на чешкото председателство, Разбирам, че Конституционният съд на Чешката република е отхвърлил исканията на групата сенатори. Смятам, че всички можем да бъдем доволни от това решение. Важно е също така да се изясни а, кои са за и кои са против е, Лисабонския договор. Е, защото в края на краищата многогодишната работа сега, по този договор сега дава плодове. Ясно е, че победители в тази дълга борба, е, сред тях е и Европейският парламент. Ние, избраните представители на европейските народи, сега ще можем да окажем още по-голямо внимание, влияние, отколкото, да имаме още по-голямо влияние, отколкото преди. Благодаря. А, това са абсолютно уместни изказвания. Господин ги иска думата. Благодаря, госпожо председател. От името на соци... групата на социалистите в Европейския парламент а, искам да се присъединя към преждеговорившия, като изразя нашето огромно удовлетворение от е, развоя на събитията и от е, резултатите от Европейския съвет миналата седмица, където бе прието още едно важно решение. Решение, което е, предлага решение на един много сложен политически въпрос. И светлината на това искам да още един път да потвърдя нашето задоволство от това, че надяваме се договорът ще бъде подписан тази седмица и ще влезе в седмица и ще слезе в сила идната седмица. Надяваме се, че този проект е, ще бъде улеснен от политическото решение да се назначи председател на съвета и върховен а, представител през едните няколко дни. Господин Барозо също обеща да предложи своята комисия. Междувременно Европейския съвет приема нов правилник, което значи, че през януари 2010 почти сигурно ще направим първите крачки по един нов път. Ще започнем да осъществяваме отдавнашният прекрасна мечта за изграждане на една нова прекрасна Европа. Преди 60 години се роди европейската мечта с надеждата да се възроди Европа върху пепелищата на Втората световна война. Днес ние сме свидетели на една промяна. Политическият дебат в Европа се измен, промени из основи дали Европа въобще трябва да съществува и какво е мястото и в глобализиращия се свят. Ние вярваме, че ни е необходим Европейски съюз, който да има много голямо внимание, влияние, който да бъде заедно с другите големи сили, да говори с, с силен и обединен единен глас от името на Европа. И това е именно въпросът, който в момента се обсъжда в цялата Европа и, резултат, цяла Европа и резултатите от Европейския съвет от миналата седмица, както вече казах, е, са голяма крачка напред, както и господин Деви го посочи. Работата по Лисабонския договор започна преди около 10 години. Това беше обаче един много сложен процес и допреди няколко дни никой от нас не беше сигурен дали а, тази внушителна сграда, която заедно строим през последните 10 години, ще бъде наистина завършена. Бих искал обаче да изразя и известно разочарование. Миналата седмица Европейският съвет даде е, красноречиво доказателство за заплахата, през която е изправена планетата Земя. Въпреки е, ясните свидетелства за природата и обхвата на този проблем, Европейският е, съвет предложи, направи редица предложения преди срещата в Копенхаген, които според мен не са достатъчно ефективни. Значи, от една страна изразявам задоволство от това, което беше постигнато по отношение на Конституционния договор, от друга страна се боя и, и мнозина други имат подобни опасения, че Копенхаген няма да бъде оня решителен поврат, на, на който всички се надяваме. Европа се опитва да играе своята роля, но необходимо е също така и Съединените щати, наред с Европа, да отпуснат конкретна финансова помощ, за да могат развиващите се страни да изиграят своята роля в този процес. А, това, което не стана в Киото, дано да може да стане в Копенхаген. Наред с това, госпожо председател, искам да напомня, че водим в момента един сложен макроекономически дебат в цяла Европа. И въпреки, че има някакви признаци на съживяване в европейските економики, положението на макроекономическият фронт продължава да страда от два големи проблема. Първо, извънредно високата безработица в Европейския съюз и наред с това все по-големи бюджетни дефицити. Както казах, Европейския съвет ни даде възможност да пристъпим към решаването на един голям проблем – изглежда, че две страни, в, още две страни, като че ли се отказват от своите ангажименти по хартата за основните права. Но пак искам да кажа, да изразя моята загриженост по отношение на, на двата проблема бюджетните дефицити и безработицата. Господин Дав има думата. Господин председател, аз бих искал да се върна на конституционния аспект на разискванията по време на заседанията на съвета. Проекто протоколът за присъединяването на Чешката република към 30 ти протокол е, ме изненада, защото на мен ми, защото аз си мислех, че президента Клаус се стреми към протокол, който да засяга клаузите за собственост в а, хартата, а не свободи, въпроса за свободите. И аз бих се радвал, ако имаше възможност да задам на председателството въпрос за ролята, която трябва да отдаваме на проекто протокола. Второ, аз също много се радвам, че съд взе решението си. Все още не виждам гаранции от президента Клауса, че ще подпише договора. Няма нищо черно на бяло нищо не е записано и в заключенията на председателството. Аз лично смятам, че трябва да изчакаме малко с изразяването на нашето задоволство, докато господин Клаус не положи своя подпис. И сега след колега Дав, господин Заер поиска думата. Благодаря, господин председател. Остават ни няколко минути до гласуването на адаптирането на правилника към Лисабонския договор. Аз изпитвам удовлетворение от това, че още една изкуствена пречка беше премахната. И аз поделям обаче становището на господин Дав, че не сме стигнали до края на пътя. Нямаме гаранции за окончателният акт, именно подписването. Момента и мястото тук са подходящи за разискване на този въпрос. Много колеги, които, бяха, които участваха в конвента, знаят колко е важно приемането на Лисабонския договор. Аз обаче бих искал да повдигна още един въпрос, който беше повдигнат от господин Дав а именно, че Европейския съвет пое ангажимент за неприсъединяването на Чешката република към Хартата за основни свободи. Парламентът е приел няколко резолюции, в които изразяваме своето съжаление, че две други страни не се присъединяват към тази харта парламентът последователно изразява становище за придържане към основните права. Ние изразихме ясна позиция по въпроса. Не се радвам, че Чешката република е освободена. Още по-малко се радвам от това, че Чешката република е освободена под претекста, изтъкнат от господин Клаус, а именно, че той се притеснява от ефекта за Чешката република от указите Бенеш. Нека да ви напомня, че те са тези укази се основават на дискриминация, колективна вина, етническа омраза. И в този смисъл доводът не е приемлив. Той не е приемлив в моята страна, Унгария, но и в други. Това просто не е в европейския дух. И мисля, че трябва да заявим това пределно ясно. И ако аз бях член на националния парламент, аз нямаше да гласувам Чешката република да бъде освободена по този, възоснова на този довод, защото той е неприемлив. Знам позицията на моята партия в националния парламент в Унгария. Той, че няма да приемат никоя промяна в договора, която предвижда освобождаване на Чешката република под претекст, че ги освобождава от правните последици на указа Бенеш. Аз мисля, че парламента трябва да изрази пределно и ясно становището си, че се радваме за Лисабонския договор, но че сме за хартата и искаме тя да се прилага във всички страни, членки на Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин Месвит. Tak, formand. Det, der egentlig fik mig til at tage ordet, var, at en af de gode kollegaer ønskede det ført til protokolls af alle. Благодаря. Това, което ме накара да се изкажа, е, че днес трябва да се радваме за това, че Лисабонският договор е на път да влезе в сила, само че това не е много колегиално. Всички знаем, че не всички споделяме тази идея. Аз не мога да приема, че парламентът, както е казано тук, представлява е, европейските граждани е, да напомним решението на Конституционния съд в Германия, според който Европейския парламент не представлява гражданите на Европа и цялата тази процедура е един фарс. Не става дума само за Лисабонския договор. Аз разбирам а, аргументите за договора, но по отношение на процедурата всъщност онова, кое, кое, и, и това, което, към което се стремят хората, е да се избегне референдум в, в Обединеното кралство. Ето защо всичко това е един фарс и аз бих искала това да се запише в, в протокола като моя гледна точка, тъй като аз не мога да претендирам, че изразявам становището на всички. Второ, по освобождаването на Чешката република можем да попитаме правната служба да ни даде обяснение какво точно е било обещано на Вацлав Клаус. Това е важно за нас, за да можем да работим на добро правно основание в бъдеще. И благодаря ви, господин Гормай. Благодаря, господин председател. Разбираме, че не за първи път Конституционният съд в Чех, Чешката република е дал зелена светлина. И имаме основания да сме оптимисти, тъй като е ясно, че господин Клаус каза, показа, че ще подпише и аз не смятам, че той може да отправи още едно искане. 26 държави членки са го подписали. Ние сега изчакваме е, да, да, да чуем кандидатите за комисари в следващата колегия. Що се отнася до казаното от моя колега от Унгария за хартата, две държави членки поискаха да бъдат освободени. Чешката република имаше възможност да отправи такова и искане много по-рано, така че да бъдем рационални. Ние трябва да направим така, че сме, да покажем ясно, че сме за Лисабонския договор и президентът се опита да направи всичко, което можа, но да се изрази становище и за тези 50 милиона граждани на Европейския съюз, които не споделят това становище. Мисля, че ние сме положили достатъчно усилия за този договор и той трябва да се реализира. А, благодаря, господин Шеплин. А, благодаря, господин председател. Доста време беше необходимо, за да стигнем до тук. А, било ако става дума за Конституционния договор, било става дума за Лисабонския договор – повече от 10 години. Това само по себе си говори много. А ако погледнем този процес в историческа перспектива, струва ми се, че а, опозицията срещу европейската интеграция се засилва на прагматично равнище – европейската интеграция решава проблеми, които междуправителствения подход не може да реши. Има неща, които могат да се решат само на европейско ниво. Е, значи, струва си а, е, да осъзнаем, че в Европа вече не се сблъскваме с онези проблеми, които, от които страдаше Европа между двете световни войни и проблеми, които доведаха до Втората световна война откъдето следва всичко останало. И затова европейската интеграция е една, един от големите успехи в решаването на европейските конфликти. И затова, колкото повече изключения имаме, колкото повече специални а, клаузи, толкова по-лошо. И затова всяко изключение възоснова на колективната вина е абсолютно неприемлив. Благодаря. Е, е, и сега и аз да кажа няколко думи. След като е, чух вашата реакция на най-последните събития, трябва да кажа, че съм уверен, ще ще можем успешно да завършим процедурата на ратифицирането на, европейският, на Лисабонския договор. А, мисля, че би било абсурдно някой да смята, че председателя на Чешката република не би подписал сега договора. Смятам, че той ще подпише. А, виждам, че е, вие сте доволни от е, това, до което, е, което постигнахме, но има и опасения. Споменават се усилията, които бяха необходими, за да стигнем до тук, колко дълго време беше необходимо. Аз многократно съм присъствал на дискусии на Лисабонския договор. и Мнозина споменаха думите процедура, споменаха етап, защото разбира се, този договор е само един етап, той не е някакво съвършенство. Трябва да продължим работата, разбира се. Има и така наречените опт-аути, изключенията на Полша, на Холандия, на Обединеното кралство, сега Чешката република иска определени изключения. И бих могъл уверено да кажа, че изключенията, които бяха разрешени, не, не обязателно вредът на Лисабонския договор. Хардата на основните права очевидно дава много важен лос в ръцете на борците за човешки права. Тя е важен ориентир, опира се на европейското историческо и културно наследство. Всички европейски държави вече ратифицираха Европейската а, а, човешките права и очевидно факта, че има изключения от тази харта е нещо, което не е непреодолима трудност. И искам на тази оптимистична нотка да кажа добре дошли на една група дипломати, които представляват Чешката република. Надявам се, че те също ще допренесат много за изграждането на европейския проект. А сега да минем към другите съобщения на председателя, които са предвидени по дневен ред. Днес ще, след края на заседанието на групата, ще има среща на координаторите, които имат да решават редица важни въпроси, а утре на пленарно заседание на групата ще ви съобща резултатите от заседанието на координаторите. А сега можем да минем към трета точка от дневния ред, а то е адаптиране на правилника за дейността към договора от Лисабон. Вече обсъждахме проекто докладът на Дейвид Мартин и сега пред нас са предложенията за изменения. Мисля, че е, политическите групи са се срещали, стигнали са до известни компромиси и може да очакваме да имаме някои устни изменения. Преди да започнем да гласуваме обаче по компромисните изменения и по устните изменения, е, би трябвало да помолим авторите е, да обяснат за какво става дума. Possiamo farlo in blocco, magari man mano che ci arriviamo farò una proposta in questo senso. Много изменения ще бъдат гласувани. В този смисъл искам да направя едно а, предложение да започнем веднага с гласуването, освен ако а, отделните политически партии нямат какво да добавят по тази тема. Имате думата, господин Кокс. Благодаря, а, господин председател. Искам да кажа нещо за 60-то изменение, господин Брок, което той оттегли. Трябва да кажа, че съм разочарован, че това изменение бе оттеглено. Тъй като а, това значи, е, че щяхме да можем да обсъдиме в парламента въпросите за статута на, дипломатите, на, на, на депутатите и нещо, което би било публично и би помогнало за прозрачността. Сега това изменение бе оттеглено без всякакви обяснения. Надявам се, че то ще бъде отново предложено на пленарната сесия. Надявам се, че господин Брок ще го стори. Парларе, come giusto, il relatore onorevole Мартин. Господин Мартин има думата от името на докладчиците. Ще бъда много кратък, господин председател. Искам да благодаря на Ричард Корбет за работа, която той свърши при подготовката на този доклад. Не само работата, която свърши преди изборите, но и помощта, която ми оказа през последните седмици, за да можем да се справим с някои техническите въпроси. Благодаря и на политическите групи за чудесното сътрудничество е въпроса, който господин Фокс повдигна. Тук с това става дума за въпроси по същество, които се отнасят до Лисабонския договор. А, а това, за което той спомена, е по-различно. Аз а, не смятам, че това изменение проистича от Лисабонския договор, а така а, бе решено и в бюрото. Има има въпроси, които не са свързани с Лисабонския договор. Говорихме с политическите групи и стигнахме до компромисно решение по тези въпроси. Ако никой друг не иска думата, тогава е господин Брок. Господин председател, аз съм изненадан, че изменения 60 61 са отеглени. Аз лично не съм ги отеглил. Но може би а, има някой тук в залата, който ги е оттеглил. Също и председател, председателския съвет е в състояние да отегля предложение без присъствието на депутати, без съгласието им. Bene, è un'interpretazione autentica di un precedente massaggio. това е наистина едно послание, което беше разбрано погрешно тези изменения ще бъдат включени в дневния ред. Можем ли да започнем с гласуването? Изменение 1 към параграф 7 алинея. Втора, моля да гласувате с дигане на ръка. Кой е против? Кой се въздържа? Един въздържал се. Приема се. Член 8. Изменение 60 на господин Брок беше оттеглено. Кой е за? Тринайсет за. Кой е против? 8 против, въздържали се. Един въздържал се. И така, това изменение се приема. Изменение 2 към член 11, алинея 3 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се, приема се. изменение, което не беше отеглено, 61 към член 23, алинея 2, кой е за? Кой е против? 11 към 9. Въздържали се. Двама въздържали се. Приема се. Изменение 62 към член 23, алина 11а от господин Мартин Сайер и господин Дав. Кой е за? Моля да вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Трима въздържали се. Приема се. Сега изменение. Изменение трето към член 306 на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Двама въздържали се. Приема се. Изменение 4 към член 38. Това е, е изменение с компромис. Много е важно това изменение. Може би някой ще може да го обясни, може би не моля да ме извините, аз го прочетох неправилно за изменение 4. Моля, вдигнете ръка за, против, въздържали се. Единодушно се прие. Сега устно изменение или а, изменение с компромис. Нека докладчикът да обясни накратко това изменение. Благодаря. Въпросът е сложен и успяхме да постигнем споразумение между политическите групи. Нека да обясня. Първо въвеждаме и днес ви раздадахме материали, номер 4, където се казва, освен в, случ... в неотложни случаи, споменати в четвърти член на протокола за ролите на националните парламенти, Комисията не може да отлага окончателното гласуване преди изтичането на крайния срок от 8 седмици по член 6 в протокола. Повечето групи приемат това от това проистича, че трябва да се зачертае сегашната точка номер 3. По номер 6, във втория параграф на номер 6, където се казва или да представи на парламента вся, всички други препоръки, които също да включват предложения за изменения. Този текст трябва да се заличи до отчитането на препоръките, одобрени от парламента. Всичко това трябва да се зачертае, ако приемем точка 4. Има още една възможна промяна, която не е обсъдена с групите. Правната служба предлага тъй като това правило прилага а, разпоредбите от протокола за пропорционалността и субсидиарността. Това е правило, третиращо именно въпроса за субсидиарност и пропорционалност. Те смятат, че заглавието пропорционалност и субсидиарност са подвеждащи. Ето защо трябва да озаглавим тази точка чисто и просто субсидиарност и пропорционалност. Господин Дафи има думата. От материалът, който беше раздаден преди малко, виждам, че има едно изречение, което не е в курсив. Това какво означава, че то е зачертано ли? Не става много ясно. Но разбирам твоето обяснения. Господин Мартин да обясни малко по-добре, тъй като не чухме превода, когато той говореше далеч от микрофона. Така че, моля ви, кажете пред микрофона това, което казахте на господин Дав. Всъщност, причината е, че този текст беше повдигнат с маркер, което не излиза при фотокопия. Получихте го днес след обяд, но ние водихме преговори до последния момент. Господин Фокс има думата. Благодаря. Искам да помоля докладчика да ни обясни защо се премахва от компромиса предложението в пети параграф на първоначалното изменение 54, а именно, че предложение може да се внася от една десета от членовете, тъй като този компромис отнема от правомощите на парламента. Струва ми се, че този компромис и отнема правомощия на Комитета на, на регионите. Компромисът, според мен, размива правомощията възоснова на принципа на субсидиарност и бих искал да чуя обосновката. Комитета на регионите се споменава малко по-късно в доклада, що се отнася до 10% от членовете. Аз съм за това те да внасят изменения в пленарна зала, но комисията е тази, която трябва да вземе решение. Ако никой друг не иска да се изкаже, продължаваме с гласуването. Всички, които са да вдигнат ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към изменение 63, което беше покрито от компромиса и може би трябва да гласуваме или не, ни беше подсказано. Да, ве. Значи отпада, защото се припокрива с компромиса. Преминаваме към изменение 64, което отпада. Изменение 5 отпада също така. Изменение 6 към член 44 на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Два. Ма. Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към член 65. А, стигаме до още един компромис. И тук също ще е добре, ако а, бъде обяснен. Докладчикът има думата. Това е така много просто изменение. Само обяснява това, което докладчика предлага на комисията и комисията може да реши да се откаже от доклада или да предложи нов доклад с изменения. Просто е, альтернативата е много ясна, това трябва да реши комисията. И така преминаваме към гласуване на този компромис 2. Кой е за, моля да вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 65 отпада. Сега бих предложил от изменение 7 до изменение 15 или не, извинете, включително и изменение 14 включително изменение 14. Предлагам да гласуваме N-блок. Това са а, технически въпроси. 65 отпада 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Кой е за? Фактически 9, 11 и 13 отпадат. Точно така, точно така. Favorevole, pregato ad alzare la mano. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Трима въздържали се. Всичко беше прието, само изменение 66. Това е глава 6. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. Преминаваме към изменение 15, което отпада. Господин. Господин председател, Би било много интересно да чуем цифрите. Кой е, е за и кой е против? Смятай. Мисля, че казах. 11 за, 10 против. А, е, по последното, за което гласувахме. Ако искате, може да гласуваме отново. Ако искате да използваме електронната система за гласуване. Но не мисля, че можем да повторим нещо, което вече сме гласували. Може да използваме обаче електронната система за гласуване, ако има съмнения. 15-то изменение отпада. И така, преминаваме към изменение 16. Има устно предложение за изменение на докладчика. Си, sia sulla sull'articolo dell'emendamento 16. Изменение 16. От 16 Това е техническо технически въпрос. Просто думата convention – orale che del resto avete scritto nella, nel vostro, nella vostra lista elimina... Eh, uh, устното изменение е включен в списъка с думата convention, която е зачеркната. Същото се отнася <clears throat> и за изречение 44. Това са двете изменения. Кой е за? Моля да вдигнете ръка, господин Дав. Uh, Малко съм озадачен. Казва се uh, два тетър суприме, т.е. Uh, да се заличи. Но то е този текст е включен в 60-то изменение. където се обяснява процедурата съгласно договора за свикване на междуправителствена конференция. И трябва да кажа, че не ми е ясно каква е необходимостта да се подчертава този термин тук. Мисля, че тук има някаква, някакво объркване. Андрю Даф е прав. Правило 1, 3, 2 ще отпадне. И в такъв случай трябва да се включи ново правило. А моя грешката, моя грешката, че не обясних както трябва за какво става дума. А... а... може да преминем към гласуването. Кой е за? Моля да вдигнете ръка. 10 са за. Кой е против? Приема се. Въздържали, забравих да попитам. Въздържали се. Двама въздържали се. И сега Преминавам към изменение 67 на господин Зая. Кой е за? Моля да вдигнете ръка. Извинете. Шестдесет и седем отпада, казва председателят, за защо защото а, беше а, прието току-що предишното изменение. Тогава преминаваме към изменение 17. Можем да гласуваме М-блок, ако сте съгласни. И така, от изменение 17. до 35. Съгласни ли сте? Кой е за? Моля да вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Приемат се всичките. И сега преминаваме към изменение 36 към член 87 и има а, из, предложение за основно изменение от страна на докладчика. Може би може да, да обясните накратко. Това беше предложено от други политически групи. Каква е идеята? Да не бъдем прекалено ограничени от тези правила. Това е смисълът на това изменение. mano. Chi è contrario? Кой е за, против, въздържали се? Приема се. Сега така ще предложа друга М блок, гласувано 37 до 51, тъй като това са текстове, които бяха част от предишния доклад и бяха прияти от предишния парламент. Съгласни ли сте? Добре, кой е за? Моля да вдигнете ръка. Против? Въздържали се? един въздържал се. И така те се приемат. Преминаваме към изменение 124, към член 124, параграф 1 и 2. Това е устно а, предложение за изменение. На докладчика моля да обясни. Този въпрос, който съм справил, повдигна господин Фокс в началото на заданието, когато ставаше дума за нуждата от консултиране на економическа и социална комисия, също така е Косок, също и така и е, комитета на регионите. Това е нормална процедура. Bene, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Има още едно устно предложение за изменение към член 125, параграф 1 и 2 нови и малко кратко разяснение от страна докладчика. Извинявайте, аз малко ги а, смесих. Това, което гласувахме, беше за ЕКОСОК, а сега ни предстои това, което е за Комитета на регионите. Нека да преминем към гласуване. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Сега изменение 20, а, 52. Кой е за? Моля да вдигнете ръка. Против? 12 са, 8 против, аз се въздържам, 4 има въздържали се. Изменение 53 към член 132. Моля да ме извините, казва председателя. Гласувахме за 52 и сега преминаваме към 53. А, извинете, резултатът не ви съобщих. 12 за, 8 против и един въздържал се. Това е резултатът, но смятам, че го казах вече. Преминаваме към изменение 35, към член 132, кой е за? Против? въздържали се. Един глас против, приема се. Сега преминаваме към компромис към член 132. А, нов. Може би докладчикът би могъл да каже нещо. Това е компромис във връзка с сътрудничеството с националните парламенти. Две са основанията. Първо, според мен, предложението на господин Брок навлизат в твърде много подробности. Второ, стремежът е да им разполагаме с повече гъвкавост по време на преговорите с националните парламенти. Ние не искаме да предписваме с твърде големи подробности. Така че компромисът е средство да включим тези съображения в правилникът, без да се впускаме в твърде много подробности. Господин Дав. Господин председател, приемам, че докладчикът иска да постигне конструктивен подход към междупарламентарното сътрудничество, така както предписва протоколът. Проблемът обаче е, че той въвежда идеята за мрежа и на мен това не ми харесва. Договорът не казва нищо по формата на сътрудничеството. И, и идеята за мрежа съвсем е, ненадейно влиза в е, нашата процедура. И, за съжаление, ще ни обвърже с нещо, което може да се окаже, че не е по вкуса ни. Договорът изисква разисквания между нас и националните парламенти по уместните форми на сътрудничество. Аз мисля, че ние трябва да се придържаме към терминологията на договора в собствените ни процедури. И ако не, и ако не се придържаме към тях, не би трябвало да казваме нищо в, на настоящия етап. След постигането на споразумение с националните парламенти, винаги можем да се върнем към въпроса за собствените ни процедури. Към момента обаче тези идеи са преждевременни. Господин Мендес да го. Да, процедурен въпрос. Искам само да ви кажа, че президента Клаус е подписал. No, no. received an email. <laughs> Получих съобщение току-що. Благодаря. Аз смятам, че това е да е много важен момент и както вече казах, някои от нас са работили 10 години наред за да постигнем тази промяна. Това е един много щастлив момент относно темата, свързана с измененията. Не знам дали е а, проблем за това, че ние искам да създадем такава мрежа, а, защото а, тази мрежа ще е между 20 и 8 парламента. Парлам... Европейския парламент плюс 27 пар... парламента. И това ще се опитат националните парламенти съвсем а, съзнателно да го избегнат. Може би ще трябва да ам, изготвим предложение. Можем да обсъдим съдим дали в моите изменения това е прекалено подробно застъпено. Но а, политическият подход е съвсем друг. Това ви моля да го вземете предвид. И ето защо аз смятам, че ние ще трябва да намерим един друг подход. Как ще стане това, нямам представа, но ам, подходът начинът на работа, който беше прият в пленарна зала и предложението, което прави докладчик, докладчикът да приеме моите изменения, а след това преди гласуване да, да спори по моите предложения. Аз съм съгласен да работим в посока постигане на компромис, но, но трябва да променим подходът. Парламентът е един от законодателните органи. И що се отнася до европейско законодателство, то не се създава от 28 парламента. Ето защо моля да се приемат прекалено дългите изменения, но Дейвид, може би след това ще можем да седнем и да обсъдим, да обсъдим а, един, но, един по-кратък вариант, но подходът трябва да бъде променен. Мартин. Много великодушен, както винаги. Аз лично не бих могъл да гласувам за измеренията в сегашния вид, така че ще се въздържа, но тъй като няма подкрепа за компромиса, ще го оттегля. И след това комисията ще трябва да реши как ще гласува измененията на Елмар. Нещата могат да се объркат, когато стигнем за, до комисиите, така ще, ще помоля Елмар да приеме едно изменение за изменение 70 там се казва, че всеки документ, който се изпраща до националният парламент, да, да бъде обсъден до дискусиите в, пленарна зала. Ако сте съгласни с това, че беше отеглен компромис 3, може би, а, но все пак 68-69 трябва да бъдат гласувани, както и 70. А, готови ли сте да гласувате? Кой е за изменение 68, 69 и 70? Моля да вдигнете ръка. Кой е против? въздържали се. Тринайсет за, двама против, 7 въздържали се и така преминавам към последните изменения от 54 до 59 можем да гласуваме N-блок. Ако няма възражения, кой е за? Кой е против? Един против. Въздържали се? Приема се. И така крайното гласуване за това предложение. Моля да дигнете ръка. Кой е за? 19 за. Кой е против? Двама против. Кой се въздържа? Един въздържал се. Приема се. Поздравления за господин Мартин. Поздравление за господин Макорбат, който а, свърши много добра подготвителна работа. Имаме ли още точки по дневния ред или ги изчерпахме? Това беше за днес. Ще се срещнем утре сутрин. Сега преминаваме към а, заседанието на координаторите.